Okay, colleagues. Колеги, а, а, това е комисия, в която преди години съм работила. Нашето заседание е съвместно с а, комисията ДЕВЕ. Трябва да започнем на време, защото преводачите ще приключат работа точно в половина. Значи по точка 26 на комисията 9, не знам как е положението в комисията. Вашия дневен ред, това е точка 15. Става дума за съвместен дебат по целите за устойчиво развитие на ООН е, и тяхното изпълнение е в Европейския съюз. Нашата съпредседателка е забавена в задръстване на транспорта. Тя би трябвало да приветства господин Штойрер. Е, ние се отнасяме с голям интерес към работата, която вие вършите. Измервате напредъка на Европейския съюз по целите за устойчиво развитие, защото през юли до година ще присъстваме в Нью Йорк на, на форума на високо равнище, където ще видим до къде сме стигнали в целите за устойчиво развитие и във външно, и във вътрешно отношение. И затова нашите две комисии работят заедно от миналата година, за да може Европейския съюз да възприеме цялостен холистичен подход защото въпросът не е само на външна политика, но и на това как самият Европейски съюз ще постигне целите, както във вътрешен, така и във външен план. Знаем, че Евростат публикува годишен доклад по измерване на напредък в постигането на целите за устойчиво развитие. Без по-нататъчно забавене ще ви дам плана, а думата да кажете какво измервате, как го мерите, защото ние и двете комисии се искаме да подготвим доклад по собствена инициатива преди форума на високо равнище до година. Бихме искали да ни да потвърдите това наше желание и затова много важно е за нас какъв е напредъка на Европейския съюз по постигането на ЦУР. И така, давам думата на господин Штойлер, който е ръководител на звеното в Евростат. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, аз съм ръководител на звеното в Евростат с моята колежка Кристин Марер сме тук. И ще ви представим пред вас мотеринтовия доклад за 2018 година напредъкът по ЦУР в новия контекст. Ще спомена и плановете за до година. Възнамеряваме да публикуваме рано през септември на година обикновено се публикува доклада, ще искаме да го публикуваме сега преди края на юни. А преди да представя доклада, искам да ви дам така малко фонова информация, контекстът е, за това, което ще говоря. Може би знаете, че в дневния ред е, на 2030 се предвижда е, мониторинг на световно, регионално и местно равнище на това как се постигат целите за устойчиво развитие ви се интересувате преди всичко от положението в Европейския съюз, но аз ще говоря така малко и по-широко. Значи имаме глобалното равнище на ООН. Става дума за 169 цели за дневен ред 2030. Значи, това, агенциите на ООН отговарят за събиране на тези данни. Имаме 232 показателя. Е, ключов елемент в тези показатели е, че те не всички съществуват. Наименувани са, но само около 40% от тези 232 показателя фактически съществуват и се измерват. Останалите 30% има установена методология, но повечето страни не ги използват а в останалите 30% не е установена и методологията дори. Това е главната отличителна черта за това, което правиме ние. В Европейския съюз вие измервате напредъка в вашия контекст по ключови политики на Европейския съюз, възоснова на съобщението от 2016 за следващите крачки към постигането на една устойчива Европа ключова роля играят Евростат и службите на комисията, но и националните статистически служби. За следенето на тези показатели се използва само съществуващите данни. Значи само тези показатели, за които има данни, се използват. Някои от показателите обаче непрекъснато се променят. Има и няколко други нива на тази работа. В някои страни имат стратегия за устойчиво развитие, имат свои показатели, които са различни, не са идентични с показателите на ООН. Значи имаме тематичен мониторинг, например за образованието, за етостта, а също така и други а, альтернативни начини на може би знаете работата на Сибър, Батман Штипман и други. Нещо, което е различно. Трябва, трябва значи, да знаем точно до къде сме стигнали в рамките на политиката на Европейския съюз. Европейски... Показателите на Европейския съюз са подбрани по два главни показателя. Тяхното отношение към политиката, значи трябва да бъдат е тесно свързани с политиката на ЕСЕ, но също така статистическото им качество – трябва да имат минимално ниво на качество и често да бъдат, да бъдат актуализирани. Подбрахме първоначалният набор от показателите след един широк процес на консултации, в който бяха включени страните членки, различни съвети, комисии, форуми на ползвателите, университетите, неправителството, НПО, гражданското общество. Значи тези показатели бяха установени въз основа на становището на Европейската, на Комитета за Европейска статистическа система. И също така и годишният преглед имаше преглед на съществуващият набор от показатели. Шест показателя тук бяха променени. По-късно ще говоря за сегашният преглед в рамките на доклада за 2019, който ще бъде оповестен през юни до година. Характеристиките на показателите на Европейския съюз, те са 100 на брод, разпределени равномерно по 17 цели някои от тези показатели се използват многоцелно, т.е. те са насочени към една главна цел, но също така имат отношение и към други цели. Това ни дава възможност да ги използваме по-широко. Голяма част от показателите се актуализират ежегодно. Две трети от показателите се отнасят за статистически данни, останалата трета разчита на други източници, примерно Европейската агенция по околната среда и на други източници. 55 от 100 показателя са хармонизирани с тези на ООН, а 45 с европейски политики като Европа 2020, приоритетите на Европейската комисия и стълбът на социалните права. Сега ще дам думата на моята колежка, която ще представи по-нататъчния тази тема. Искам сега да ви представя пакета от мониторинга, публикуван през септември, за да може да достигнем до различните ползватели на тази информация, институционни и е, е, общи. Данните са на разположение на вебсайта на Евростат в различно ниво на е, подробност. Е, там има също така публикувани е, статии и доклади, които също могат да бъдат прочетени на вебсайта. 17 са целите за устойчиво развитие и за всяка от тях имаме списък показатели, както вече беше обяснено. Ако отидете на нашия вебсайт, ще видите за всеки от тях показателите, които оценяваме в десния край. Тук виждате качество на образованието, но също така ще видите, че за някои от тези цели имаме съществуващи вече показатели, цели. Примерно при образованието имаме рамки за мониторинг на образование и професионална подготовка, други показатели цели, формулирани от Европейската комисия и страните членки. също така и някои количествени цели – там, където не виждате символът ай, те се оценяват отделно. Значи, като се има предвид всичко това, трябва да се каже, че е, по определено цел може да има значителен напредък. Това е зелената стрелка нагоре, която сочи умерен напредък. Това е диагоналната стрелка. Тук в, при тази е, цел я няма. Недостатъчен е е, напредък. Това е наклонената стрелка надолу и отдалечаване от целта на Европейския съюз. Това е червената стрелка надолу. Ако няма цел, тогава оценяваме тренда, тенденцията в устойчивото развитие. А също имаме така, имаме четири категории, които показват значителен напредък, умерен напредък към съответната цел за устойчиво развитие. И умерено или значително на движение за, на отдалечаване от целта. Тоест, това са начините на оценяване на напредъка по целите. За всяка цел за устойчиво развитие оценяваме положението, като вземем предвид всички показатели и правим обща оценка, която може да видите тук. Виждате най-доброто постановление, примерно трета ЦУР за образование, за здравопазване или пък номер 7 образование – И виждате тук, е, че някъде не са постигнати е, целите, нещата дори се влушават през последните 5 години. А четирте е, цели долу не сме могли да преценим каква е тенденцията поради липса на достатъчно данни за оценка по съответните показатели на тренда. И ако повечето от 70, по-малко от 75% от показателите могат да бъдат оценени, не може да направим общата оценка. Ето тук а, показателите, които споменах. А, документите, които споменах. Първо, мониторинговият доклад, подробен анализ а, на всички показатели. Той също така съдържа нашата методология за оценка. Е, ще издадем една, издаме една малка брошура, която по-нагледно се представят е, е, състоянието на нещата по всяка цел. И нещо ново, една цифрова публикация, която може да видите на нашия вебсайт тъй като тя е интерактивна, може да видите какъв е тренда, да сравните това, което са направили отделните страни членки и да видите. Това ще бъде интересно за, и за по-младите, които обикновено обичат така една, по, един по-игрови подход към тази тема. И сега давам отново думата на моят колега. Е, с това приключва представянето. представенето. има още едно видео, където са представени целите за устойчиво развитие. Целта е това да бъде колкото може по- насочена, насочена по темата. Таблица, сравнителната таблица миналата година също изигра своята роля. И с влизането, приемането на нови показатели, ние ги възприемаме. Като целта е те да имат колкото може по-тясна връзка с политиката. Но искаме също така да запазим ключовите черти на нашата работа. Когато получим някой по-добър показател, по-лошият показател отпада също така има показатели, които са добри, но още не са съвсем готови. Имаме ги включени в съответният списък на набора от показатели. става дума за един процес, широк процес на консултации. консултираме най-различни органи и лица по целите за устойчиво развитие. Заинтересованите страни, съответния подкомитет, под съответната подкомисия и така нататък. Този преглед на показателите ще приключи преди края на годината. Ще имаме среща с генералните дирекции на 23 ноември и ще обсъдим съответните промени. Очакваме малко промени, може би само три показателя ще бъдат променени. А, значи, на ниво а, Европейски съюз и, Европей... и ООН ще има голям преглед на показателите през 2019 година. А, също така и във връзка с Хоризонт 2020, 2020 който по-нататък ще бъде заменена с преглед, заменен с преглед по друг хоризонт. Ще публикуваме новия набор от показатели, много сходни с съществуващите в началото на януари. И след това възнамеряваме да подготвим доклад, който не се иска да публикуваме преди края на юни 2019 година на време, за да може той да бъде използван от форума на високо равнище. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и аз, казва председателката имам въпроси, но сигурно и колегите ще имат въпроси. Но първият ми въпрос е следният. Знам, че Евростат е част от Европейската комисия. Но каква взаимодействате с политическите органи в комисията? Вие формулирате определени тенденции, но как води това до определени политически заключения? В, в, стрелките, които показахте, някъде има влушаване на състоянието на нещата. Очаквате ли до декември комисията да оповести документ за размисъл по прилагането на ЦУР? Значи, бихте ли ни казали какво правите с тази информация, която получавате по целите за устойчиво развитие? Защото, примерно, по климатичните промени знаеме, че имаме, измерваме напредъка, който е постигнат по определени, постигнат по определени цели. Същото се отнася и до целите за устойчиво развитие. Е, направен ли някакъв напредък по отношение на партньорската проверка, механизма за партньорска проверка? Давате информация само на ниво равнище, на равнище Европейски съюз или, или на ниво а, страни членки? Ако го правите, как става това? И, се, прави ли се анализ на данните, за да може да се реши кое е добро и кое е не? И също така се чува въпроса за единната методология, защото изглежда има различни методологии в различните страни членки. Е, е, ние е, много време отделяме за промене на методологиите и може би трябва повече внимание да отделим на това как страните напредват към постигането на целите за устойчиво развитие. И още нещо. Искам да питам с кого работите. Всички агенции на ООН работят ли към тези цели? Днес по обед се срещнах с представители на УНИЦЕФ във връзка с Международния ден на детето. Питам се, работите ли с други агенции на ООН? Не става дума само да имаме един красив вебсайт – а, да се работи с външни организации за постигане на тези цели. Има ли някои от колегите въпроси? Благодаря много. Благодаря и за презентацията на този доклад. Обедена съм, че ще бъде много важен контекст от а, факти за това, което Европейския парламент се опитва да върши на най-редовно, но от страна на изпътващите политиката, парламента, съвета, комисията, економически и социален комитет, дали могат да добавят някакви количествени елементи в тялото усилие. Вие споменавате, че младите са заинтригувани, но аз виждам, че вече съществува е този наратив, че няма време за губене. Е, вчера се срещах с 22 е, ученици и всъщност не очаквах а, това, което те казаха. Те са изключително изплашени за това, което се случва на планетата и имат нужда от положителен наратив, а, да чуят изготвящите политиката и тях самите. Те казват, че дори когато са били на 7 и по-малко, са пестяли а, вода и са учили своите родители да го правят. И сега е ваш ред така че е хубаво, че се включва парламента във всичко това, че има такова участие, в смисъл, че се дава надежда и гаранция, че все пак изготвящите политиката правят нещо по този повод. Това е всъщност и посоката на моя въпрос. Как можем да превърнем всичко това в жив процес, така че и ние да имаме въздействие върху реалността извън парламента? Същия опит имах аз и по време на обедната почивка с някои млади от Уницев, Имаше от Польша, от други държави и те си задаваха въпроса как да сме сигурни, че вършим достатъчно, че не е твърде малко и така нататък. Същност още нещо иска да добавя. Има ли възможност от тази база данни, от това събиране на данни да се създаде някакъв динамичен наратив. Вероятно има решения, които ще ни а, доведат до следващата стъпка, така че да се интегрира процеса в съществуващите области от политиката Хоризонт Европа и така нататък, както се нарича напоследък. Тоест да не е толкова изолиращо усилие. И съм убедена, че ще има още много хора, които ще искат да участват, освен само някой от нас. Штайн има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за усилията ви. Благодаря за полезните доклади, които подготвяте. От самото начало, от одобряването на целите за устойчиво развитие, ние сме съгласни с колегите, че трябва да се следи напредъка във всички държави членки, но и на европейско равнище. Но работата е там, че работата, която вие вършите, е полезна, но в същото време виждам и ограниченията, на които се натъкваме в последните години, когато работим по целите за устойчиво развитие. На първо място липсата на цялостна европейска рамка за осъществяване. И когато разглеждам доклада и виждам, че вие а, разглеждате напредъка спрямо една а, европейска цел, си задавам въпроса дали не трябваше да преразгледаме и европейските цели, за да ги съобразим по-добре с новите цели за устойчиво развитие. Това е дискусия с комисията, която ние проведахме след като се беше публикувано съобщението за устойчивостта. И смятам, че би било от полза за нас, ако е възможно за следващия доклад да се направи не само оценка за напредъка или липсата на напредък, по различните цели и а, целеви нива, но също така и да се измери спрямо изпълнението на целта. Надявам се, че разбирате какво имам предвид. В момента имаме само данни за това дали има напредък или не. А може ли да ни се даде някаква представа за това колко далеч сме, къде се намираме спрямо целевите равнища и, и цялостните цели? Виждам, че сте го направили в е, слайдовете. Мисля, че в цел 10 за намаляване на равността, неравнопоставеността, където, както каза Линда, за съжаление ние изоставаме. Но в някои области има сериозен напредък, постоянен напредък. Най-важният аспект в новия дневен ред е не само, че са универсални целите, но също така и че са взаимосвързани. Има взаимни връзки между тях. Затова смятам, че би било полезно а, да имаме начин да подчертаем всичко това и да кажем, вижте, ако а, има напредък в само някои от целите, не е проблем това. Важното е, че в цялостната рамка вървим напред. Това би било наистина от полза, за да се даде и по-конкретна идея за това как има взаимосвързаност между различните цели. И последното, което искам да кажа тук, струва ми се, че трябва да направим усилие, да, и беше казано вече, твърде малко от нас са тук в залата. Трябва да направим начин вашата работа, вашия доклад нещо популярно в Европейския парламент и извън него. Трябва да направим това усилие, защото тук става въпрос за рамка, която евентуално би могла да доведе до резултати по повод на основните предизвикателства пред бъдещето на Европейския съюз. И не мисля, че само ние шестимата се вълнуваме от бъдещето на Европа. Така че трябва да направим усилия следващия път да има повече колеги, които да обсъждат тази важна тема. И на следващо място, ако може в следващия доклад да направите оценка за това как европейските политики се отразяват на трети държави за, при осъществяването на целите за устойчиво развитие. Благодаря, госпожа Валиран, Иска да каже нещо. Много е интересно това. Ние от Комисията по околна среда подкрепяме и сме постигнали съгласие по толкова много от темите, свързани тук. И е жалко наистина, а, когато ние полагаме много усилия и няма резултати не защото ние не сме си свършили работата а и не защото комисията не е направила нужното. Но при осъществяването и мерките има трудности. Държавите членки не успяват всичко да осъществят и тук трябва да помислим как както вече казахте, когато говорим с хората, те се страхуват какво ще се случи с планетата. Но ние можем да кажем, вижте, ние в Европейския парламент приехме такава и такова законодателство за справяне с промените в климата, но къде е осъществяването на ниво държави членки. За мен е невероятно, че тук няма измерване на дейностите в областта на климата. Защо? Това е посланието в Катовице, че не можем да измерим действията в областта на климата в Европейския съюз. Само говорим, а накрая къде е доказателството, къде е дейността. И мисля, че имаме достатъчно индикатори, за да преценим тези а, действия за климата. Не искам да ги изброявам, но смятам, че вие знаете какво имам предвид. Така че въпросът ми е как така не можем да измерим дейностите в областта на климата. И дори за чистата вода и а, хигиената, как така не можете да ви го измерите в държавите членки? Малко е странно Чистата вода и хигиената, мисля, че това би трябвало все пак ние в Комисията по околна среда сме чували оценки за осъществяването на законодателството за качеството на водата. Комисията има оценка в това отношение. Как така не можете да го включите в измерване спрямо тази цел за устойчиво развитие? Това е моят въпрос и съжалявам, не искам а, срещу никого да говоря, но просто изразявам своето разочарование, тъй като толкова много томи, теми са обхванати и това е ясно, че има данни а, за него. Просто защо не са включени? Ако може да коментирате. Благодаря. Да, наистина имаме имаме целите за 2020-2030. Непрекъснато измерваме напредъка. И за водата също така измерваме. Много са сериозни стандартите за качеството. Странно е наистина как така не се събират данните. Как ще го обясним това в Катович? И така, убеден съм, че комисията и Евростат ще могат да ни обяснят всичко това. Благодаря, госпожо председател. Ще започна от по-статистическата гледна точка и после колегата от Генералния секретариат ще се справи с по-трудните въпроси за политиката. Започвам с ролята на Евростат в този процес. Вие споменахте, че на ниво ООН е по същия начин статистиците определят рамката все пак винаги е така. Статистиците се занимават по-скоро с качеството на данните, по-неутрални са, не се занимават с политиката и така. Нашата задача тук е да осигурим баланс, минимум качество на данните, взимаме целите на политиката от другаде, не ги създаваме ние, не ги измисляме, това не е нашата роля. След това правим статистическо описание и така интегрираме всичко останало. Действително в основния доклад и в базата данни ще намерите информация за държава членка. И повечето показатели са разбити до ниво държава членка. Чисто и просто не използваме зелените стрелкички за държави членки. Не е това нашата роля изчисляваме на ниво Европейски съюз. Ключовото тук е тълкованието все пак. Не мисля, че ако просто поставяме стрелкички без каквито и да било обяснения, ще постигнем каквото и да било. Що се отнася до разпространението, за първи път имаме цифровата публикация, която обхваща и младите. До тук стигнахме сега. Ще се опитаме и по-нататък не, че планираме някакви по-сериозни рекламни или осведомителни кампании. Нашата роля е да събираме, обработваме данни, не се занимаваме с кампании. Имаме просто това разпространение, което е предвидено. Имаше и въпрос за това а, какво е разстоянието до целите, така поне аз го разбрах. Можем да го направим, когато има цел на политиката. Когато няма цел на политиката, не можем да направим заявление в това отношение, освен ако и няма изрична цел на политиката, която да можем да използваме, тогава можем да го направим. Взаимовръзките с трети страни, това е част от дневния ред. Опитваме се да подобрим представенето в това отношение. Въпросът за действията в областта на климата. Мисля, че, госпожо председател, вие говорихте за голямата картина, за четирите области, свързани в нея и това, че не а, агрегираме всичките тенденции. Мисля, че за дейностите в климата това ще е възможно. Причината е, че някои от подбраните показатели не позволяваха този подход, но би трябвало да успеем тази оценка е всъщност средна стойност на всички показатели. Това е средство за комуникация, тъй като по този начин хората виждат общата картина, но получаваме много критики а, и по тази тема, че едва ли не сме а, между два стола ако направим някакво резюме, за да може то лесно да се комуникира и разпространява, ни критикуват експертите и обратното. Не знам за водата, не знам дали има достатъчно показатели, за да имаме такава пълна агрегирана картина. Това е всичко от мен. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи за по-широката картина. Както знаете, госпожо председател, уважаеми депутати, Европейския а, съюз винаги е бил водещ в областта на устойчивостта а, това е много а, важен а, принцип, легнал в договорите. Също сме водещи в рамките на ООН при разработката на всичко това. Споделената отговорност също е много важен момент в съответствие с субсидиарността на национално, регионално, местно равнище се осъществява. Знаете за двустъпковия подход на комисията който е свързан с осъществяването на целите за устойчиво развитие, като те се включат повсеместно и хоризонтално във всички политики, също така обмислянето на всички тези теми, дългосрочната визия. В това отношение комисията работи по а, документ за размисъл и в него също така влизат и а, елементи от споразумението от Париж. Това е политическа а, визия на първо място с цел по-дълбок размисъл за бъдещето на Европа и е част от общата дискусия за бъдещето на Европа преди е, изборите през следващата година. Очакваме да бъде прият документа до края на годината. Ако правилно съм разбрал в началото, вие казахте, че имате намерение да подготвите доклад по собствена инициатива преди мандата. Ако е така, с радост чакам по-нататъчната ни работа по тази тема. Благодаря ви много. Разбирам, че все пак става въпрос за статистика. Но все пак не схващам напълно това за да не се показват тенденциите в държавите членки, защото на тях няма да им допадне. Ние показваме всякакъв вид тенденции в държавите членки за безработица, за пушене. А, ние не очакваме от статистиците да обяснят защо или как да се промени, но поне ако може да се предостави, предоставят данните по начин, по който все пак гражданите да могат да зададат въпроса защо пропускаме тази цел, защо не постигаме дадено ниво. В крайна сметка ние не събираме данни самоцелно, все пак целите за устойчиво развитие са определени нива, към които се стремим и държавите членки са го подписали. Всички заедно са се ангажили с това. Аз а, ходя често в а, африкански държави там а, наистина се променят системите, така че да могат да се събират данни, но ако ние не можем да го направим, как ще го искаме от държавите в а, развиващия се свят? Ние знаем какво е устойчивостта на нашите а, рибни видове. Това е нещо, което измерваме и спрямо тези данни ние определяме квотите на а, риболов всеки декември. Както каза госпожа Валиан, може би малко по-различно е това, което се иска в целите за устойчиво развитие, но и на мен ми се струва, че би трябвало да има повече яснота. Да. Само да кажа на генералния секретариат. А, този парламент гласува, че многодишната финансова рамка трябва да е свързана с целите за устойчиво развитие. Малко се бави. 2015 Тиберманс и всички бяха там, в Нью Йорк, а сега чак ще получим а, чак работен документ, за който вие казвате, че е политическа визия, да не е нещо като това, което а, правителството на Обединеното кралство така си пише като визии. Знам, че парламента става все по-важен, но ми се иска да има малко повече ентусиазъм в комисията, за да може да се гонят тези цели на устойчиво развитие. Ние трябва да сме лидери в този многостранен процес. Така, както и в заседанията на страните по конвенцията, за да може и другите държави да ни последват. Така че ми се иска да усетя малко а, така повече усещане за неотложност. Спирам до тук, защото и госпожа Валиан може би иска да каже нещо. Само няколко думи. Е, само искам да спомена нещо, което и вие споменахте. А гледам тук показателите. И няма нищо сложно в тях, нещо, което да не може да се използва. Но ако а, обобща всичко това, какво трябва да очакваме от сините членки? Какво е заключението ми, че нещата не са добри в страните членки? И всеки, който погледне доклада, ще стигне до същото заключение. Защото ще бъде лошо за Европа, ако кажем, че за чистата вода, за канализацията, за борбата с промените в климата не сме напреднали особено много. И ако наистина нещата не седат така добре, необходимо е да направим нещо, за да не изглеждаме в очите на света ужасно. Благодаря за доклада, благодаря на моята съпредседателка за председателството до сега и очаквам нашия доклад по собствена инициатива. Да, колеги, продължаваме от там, докъдето стигнахме тази сутрин. Очакваме и по-нататъчно сътрудничество с вашата комисия.